Чакаме приключването на съвета на председателите. Те почти са приключили. Има два процедурни въпроса. Госпожа Форенца първо, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да попитам дали изявленията на Маркус Фебер са допустими съгласно нашия правилник. Искам да напомня на колегите, че Република Италия има своята конституционна структура, така както и Европейския съюз. Мисля, че би имало по-малко евроскептици, ако всички се водим от конституционния принцип. Благодаря. Благодаря, отбелязваме си казаното от вас и друг процедурен въпрос от госпожа Гарсия Перес. Благодаря, госпожо председател. Тази сутрин Европейския съд отмени решението на Бюрото на Европейския парламент относно санкциите на депутата Корвин Мике, който обиди достоинството на европейските жени. Мисля, че да, могат да му върнат парите, но никой няма да върне неговото достоинство и приличие. Европейския съюз трябва да защитава жените. Ето защо би трябвало винаги да сме категорично против подобни изявления тук. Благодаря. Thank you. Благодаря ви. Както казахте, решението вече излезе и ще бъдете първа проучено. Друг процедурен въпрос. Заповядайте. Благодаря ви. Искам да отговоря. Европейският парламент на първо място трябва да защитава свободата на словото. Ако се посегне на него, как ще защитаваме правата на човека? Не може хората да бъдат наказвани за това, което казват в пленарна зала. Аз се радвам, че се прие такова решение. Благодаря ви. Процедурен въпрос ли имате? Господин Гвалтиери, моля ви да не водим сега дебат. Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, като председател на економическата комисия, трябва да кажа, че бях очуден от изявлението на господин Фермер, предишния ми заместник председател. Той заяви, че в Рим също трябва да влезе тройката и трябва да окупира министерствата там. Струва ми се, че такива неща не бива да се говорят. Аз го намирам абсолютно недопустимо. E- Следователно, ние искаме да чуем официално извинение от този колега. Той трябва да оттегли своите думи, защото в противен случай ще е много трудно да работим с такъв заместник-председател. Благодаря. Вие също ли искате думата? Уважаеми колеги, госпожо председател, ако Италия изпадне в несъстоятелност, какво ще се случи тогава, попита един колега. И аз отговорих, ако Италия изпадне в несъстоятелност, трябва да се погрижи за това тройката. Съгласно процедурата в Европа. Моля, оставете ме да се доизкажа. Gerade, Току-що изразихме задоволството си от това, че Европейският съд подсилва свободата на словото. Надявам се, че това негово решение въжи за всички тук в парламента. Формулировката, избрана току-що от председателя на комисията, не бе формулировката, която използвах. Аз вероятно имало проблем с превода. В случая просто цитирах процедурата, която е била прилагана и в миналото. И ако прочетете протокола от заседанието, ще видите, че изказването ми не е чак толкова страшно, колкото го представят в Италия. Уважаеми колеги, с това приключваме процедурните въпроси. Предполагам, че този въпрос ще се разгледа и в Италия. А сега да преминем към гласуването, колеги. Имам ли вашето разрешение да премина към гласуването? Които искат да гласуват, моля да го покажат. Добре. Преминаваме към първия доклад. Ситуацията в Иран, резолюцията като цяло за, против, въздържали се, приема се.